Gézine. Bah oui, en attendant. Bien. Euh, mes chers collègues, bon, en attendant, vous serez. Oui. Thank you. I just have a point of order. Uh, the fact that Искам да кажа нещо за гласуването на в понеделник. Ние тогава пътуваме и това е разочароващо. Прусер Airlines премахнат моя полет и аз не мога да гласувам. А това е един от много важните файлове в комисията Тран. За мен това е ощетяване на политическата ми надежност. Не мога да гласувам по този важен доклад. Моля ви, нека не гласуваме в понеделник. Това е голям проблем за много колеги. Има отложени полети, така че моля ви, в бъдеще вземете предвид. Да не се гласува в понеделник. Uh, I agree. Yeah. I understand what uh, I understood what you what you want to explain, but I think it was also. Разбирам какво казвате. Но имахме заседание на координаторите и решихме да гласуваме в понеделник. Но съгласен съм. En attendant notre présidente chérie, il faudra vous contenter du vieux vice докато чакаме председателката да дойде, ще трябва да се задоволите с мен. Предполагам, че тя ще се присъедини към нас съвсем скоро. По-малко весело ще, но това е положението за момента. Най-напред имаме съобщение от името на преводачите. Мисля, че всички вече са разбрали, ако не всички, вече сте получили имейл от името на преводачите, тъй като от известно време насам текат съобщения. Uh, Уважаеми депутати, уважаеми европейски граждани, преводачите със съжаление ви уведомяват, че Спор по наложените ни условия на труд с ръководството на парламента даде повод за предупреждение за стачка. Качеството на услугата е изложено на риск. Като резултат от този спор ви уведомяваме, че преводаческите услуги ще спрат точно в 12.30 според установения график. Благодаря. Aux députés et aux citoyens européens s'en trouvent menacés. En raison de ce conflit, nous sommes au regret de vous informer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 текущият социален конфликт и е, възможността водачите пристъпят към ефективна стачка, което безспорно ще повлияе на работата ни. Предлагам ви сега да преминем към е, работа. Предполагам, че нямате коментари или възражения по дневния ред. Продължаваме с точка 2. Одобрение на протоколите от заседанията от 25 април, 14 и 15 май 2018 година. По тях също няма възражения и при това положение ги приемаме, ако няма възражения. Няма никакви специфични съобщения от името на председателя, в случая на заместник-председателя. В такъв случай преминаваме към първата точка по същество от дневният ред, а именно инсталирането на пристанищи приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. За първи път разглеждаме тази тема тук в нашата парламентарна комисия, така че най-напред ще дам думата на Европейската комисия за да ни представи досието, госпожа Ковчинска, след което ще дам думата на нашият докладчик, госпожа Гезине Майснер и на докладчите в Сянка и останалите колеги, които биха искали да вземат думата. Госпожо Ковчинска, имате думата от името на Европейската комисия. Много ви благодаря, господин председател. Добър ден на всички, добър ден и на преводачите. Благодаря ви за тази възможност да ви представим предложението за преразгледаната директива за пристанищните приемни съоръжения. Ще видите Павла презентацията след секунда на екрана. В противен случай ще започне изложението си И така, както вече казах, става дума за нов текст, който на практика е преразглеждане на директива, която беше приета през 2000 година, но тъй като настъпиха толкова много промени междувременно, че взехме решение да променим текста като цяло. Не се е промени основната ни цел, именно да намалим количеството на отпадъци от кораби и отпадъци от товари, които се изхвърлят в морето. Припомням ви, че това, тази директива отразява международно договорената Международна конвенция за подводяване на замърсяването от кораби или Марпол. В нашето предложение предлагаме да обхванем всички видове кораби, включително и рибовните кораби, плавателните съдове за отдих и други. Също така създаваме доста доста сложни, според нас изчерпателна и съответно, надяваме се, ефикасна рамка за прилагане на разпоредбите на директивата. И също това е основната разлика между европейската законодателна рамка и правната рамка на Международната морска организация, тъй като в съгласно Международната конвенция правомощията за изпълнение изпълнението на задълженията по, по конвенцията е в а, държавата на флага на кораба. Нашето предложение идва в същия момент, в който се по, беше публикуван и пакетът за кръговата економика, както и стратегията за пластмасата. Всички те са свързани и а, ние работим за да обобщим всички тези предложения в една цялостна политика, която да гарантира една по-чиста морска среда в моретата около Европа. Следващия слайд, моля ви. Благодаря ви. Започнахме с изчерпателна оценка на законодателната рамка в настоящият момент. Ето защо ни отне доста време да излезем с предложението. Започнахме с оценка по Рефит през 2015 година, като стана ясно, че имаме нужда от преразглеждане на директивата. Установихме и някои друго важни елементи, като наличието на адекватни пристанични приемни съоръжения, възможност за обработване на отпадъци на тези съоръжения и не на последно място административното бреме, свързано с изпълнението и прилагането на директивата, като тук говорим за отговорност и от името и бреме не само за корабите, но и за самата пристанищна администрация. Няма да навлизам в подробности, не бих искал просто да спомена, че основната ни цел е да се доближим възможно най-много до конвенцията Марпол и основната цел беше да гарантираме, че предложенията ни съвпадат напълно с рамката на МакПол и съвпадат също така с цялостната политика на Европейския съюз по отношение на морската околна среда и морския транспорт. Добре, след това смятам, че трябва леко да пригодим предложението, за да съвпада то изцяло с разпоредбите на Марпо. Както казах, нашето предложение има две основни цели. Едната е да се намалят изхвърлянето на отпадъци от кораби и второто е да улесним морският транспорт. И смятам, че всеки един момент трябва да гледаме на предложението през призмата на тези две основни цели. Ако погледнем въпроса за кръговата економика, бихме искали да гарантираме, че всичко, за което призовава кръговата економика, ще бъде отразено в предложението ни. Тук, например, държа да отбележа въпросът за отпадъкът, който, идващи от а, корабите в открито море, както за търговските кораби, така и за риболовните кораби и за развлекателните плавателни съдове. Също така, за първ път направихме и териториална оценка на въздействието, за да потвърдим това, което тъй иначе подозирахме, а именно би следвало да има диференциран подход към различните а, морета около Европа. Ако видите какво предлагаме в различните директиви, на първо място по-добра адекватност на наличните пристанищни приемни съоръжения, на второ място улесняване на предаването на отпадъци чрез съответните изисквания за прилагане и съответните изключения и както и економически стимули, и както във всяко едно предложение има административни разпоредби. Ако обърнем повече внимание на адекватността, разглеждаме на първо място определението заложено в ръководните насоки на Международната морска организация. Много е важно, когато и доколкото това е възможно, да, сме, да се доближаваме максимално до определението в Марпол, защото тази директива се прилага към всички плавателни съдове, е, които по пристанищата на Европейския съюз, независимо каква е тяхната, техният флаг, под който плават, добавихме и новите изисквания за включване на остатъците и всички видове отпадъци от товари, включително и изискването за разделно събиране на отпадъците на борда на корабите и изискването отпадъците да бъдат третирани разделно и пристоварването им на пристанището. Призоваваме също така и за адекватен план и за консултации с държаваните страни, които сме заложили и в регламента за пристанищата. По въпроса за инициативите за стоварване на отпадъците, основният водещ принцип за покриване на средствата на брега. Предлагаме принцип за 100% прозрачност, включен в новият, новото приложение четвърто и също така изготвихме нов метод за изчисляване на значителният принос, като този тази нова система за изчисляване би трябвало да се включва, да засяга всички кораби. Пак държа да отбележа, много е важно да включим всички репарателни съдове, ако искаме да постигнем екологичните цели на директивата. Предлагам също така 100% непреки такси за отпадъци, съгласно а, приложение 5 на Марпо, в което, в което се включват също така и изоставените риболовни съоръжения и непреки отпадъци от а, а, улов от риболовните кораби, като отново целта ни е да включим всички аспекти заложени в стратегията за пластмасата. Включихме и новата концепция за зелени кораби, е, нов, крите, нов в концепция, която е заложена в други законодателни актове, като искаме да хармонизираме в е, всички законодателни актове, които се приемат на европейско равнище. Много важен друг елемент при прилагането е прилагането. По отношение на приложното поле на задължението за стоварване на отпадъците, предлагаме максимално сближаване с Марпол и също така прилагане на основните принципи. Всъщност, настояваме за разликата между принципите на Марпол. Марпол забранява изхвърлянето на отпадъци в открито море, а пък ние задъл... прилагаме изискваме за задължение за стоварване на отпадъците в пристанището. Тоест, една и съща е целта, но го правим по малко по-различен начин, което ни дава възможност да изградим един по-предвидим и по-строг механизъм за изпълнение. Предлагам също така приемането на акта за изпълнение, който да обясни, да изчисли и да покаже как би следвало да се прилага изключението по отношение на адекватната капацитет за съхранение на отпадъците. От една страна целта ни е да се прилага системата на докладване, на друга страна да се улесни тази система чрез прилагане на електронните системи и автоматичен обмен на информация между пристанищата. Предлагаме също така и цялостен режим за инспекции, който да е част от редовните контроли на пристанищните власти а ако погледнем какви изключения се предвиждат, предлагаме изключения по отношение на корабите, които имат точно определен курс и които извършват редовни или чести посещения в пристанищата. Тоест искаме един режим, който да е изпълним и прагматичен. Предлагам също така и изключение в случаите на сложни споразумения за стоварване на нападъците и плащания на корабите, които извършват точно определени курсове в рамките на Европейския съюз, т.е. не би трябвало да се задължава корабът с това в палеци на всяко пристанище, но трябва да го направи на някое пристанищата по време на курса си. Основната ни цел, пак казвам, е да гарантираме, че няма да има изхвърляне на палеци в открити води. Няма да навлизам в административните подробности, само с едно изключение – включихме и призоваване, позоваване извинете, на евентуална промяна в конвенцията Марпол в случай на подобна промяна сме предвидели предпазна клауза, която да гарантира, че тази промяна трябва при всички положения да се вписва в цялостната политика на Европейския съюз за опазване на морската околна среда. Това е наречен демичен подход към Марк Благодаря ви, ще спра до тук и се следващо отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, госпожо. А сега ще чуем специалистите по морски въпроси от нашата парламентарна комисия. Започваме с докладчика ни Гезине Майснер. Okay. vielen Dank. Vielen Dank Благодаря. Благодаря и на комисията за презентацията. Наистина нещата стоят така, когато комисията прави предложение. има недоволство в парламента или в съвета. Но в този случай предложението е добро и се харесва както в съвета, така и в парламента. Така че наистина това е една добра преработка на текста, което обаче не означава, че няма да изляза с предложение за промяна. Не всички закони могат да бъдат приключени до изборите, но е хубаво, ако успеем с това досие. Съветът е почти готов и мисля, че в парламента до, до есента ще може да изготвим едно становище. Това е графика е, за момента да работим с австрийците, с румънците и при румънското председателство да, да приключим с това досие. Няма ли сме още заседание на докладчиците в Сянка? Исках днес да имаме заседание, но не беше за мен възможно. Поради здравословни причини имах проблеми с гърба. Надявам се обаче в бъдеще всичко да върви гладко. Да, вече бе казано, имаме две различни цели които преследваме с доклада. Най-напред повече чистота в моретата и на второ място да има по-добри процедури на пристанищата. Ще започна с ефективността на процедурите. Е, това ще улесни изчистването на моретата. Е, може да се помисли какви са другите политики на европейско равнище, които трябва да бъдат е, взети предвид. Имаме политиката Single Window и след като имаме тази е, инициатива, трябва да кажа, че тя е все още на теория. Тя още не се прилага. прилага. Това е <clears throat> електронна заявка за отпадъците. И когато е, единния прозорец бъде приложен наистина, то процедурите ще бъдат улеснени много. На следващо място. Предпоставка за този закон е да има налични пристанищни приемни съоръжения в пристанищата. Зная, че това не винаги е така. Много кораби се оплакват, че още на кораба отпадъците се разделят, а, в пристанището те отново се разбират. Това не е разумно, естествено. Трябва да вземем предвид и законодателството с отстраняване на пластмасата, законодателството за кръговата економика. И така, сега преминавам към втората си точка изчистването на моретата. Ние знаем какви са проблемите с пластмасата в морето. Имахме изложба по този повод, но пластмасата в моретата не се изхвърля само и единствено от корабите, но също и от корабите, и то главно от рибарските кораби. Комисията, и това е нещо много хубаво, е, се опитва да окаже малко натиск и да заложат повече неща в Марпол. Преди аз не знаех, че нещата стоят така. Мислех, че Марпол е много добър текст, който защитава околната среда, но се оказа, че Марпъл позволява да се изхвърлят някои отпадъци в моретата. Сега не може да накараме в целия свят да спазва нашите правила, но може да дадем поне един добър пример и да заложим нови правила в Марпол. Например, не може петролните танкери да замърсяват океаните и открито море, вместо да бъдат изчиствани в пристанищата. Имаме правилото за Балтийско море за изхвърляне на сяра от 1,5%. И това е една отворена система, която не забранява изхвърлянето на вода, която съдържа сяра – И в Балтийско море се оказва, че има много голяма концентрация на сяра. Има затворени системи, обаче зная за това. Системи, които функционират добре. И това са системи, които се задействат именно в пристанищата. Но тези системи действат и са съсредоточени най-вече върху нетечни отпадъци. Бяха засегнати вече някои от проблематичните точки. Е, моите докладчици в Сянка са имали контакти с лобисти. Има идея за еднократни плащания, еднократни вноски, независимо от вида отпадъци. Комисията обаче казва, че всичко трябва да е покрито, <clears throat> за да няма изкушения за изхвърляне в морето, но ние не искаме този подход какво ще предложа. Аз разбирам, че вие казвате 100% са покрити и тогава няма смисъл, хората няма да имат стимул да изхвърлят отпадъци в морето. <clears throat> Обаче, тук се намесва кръговата економика. Имаме проекто закон, който казва, че който се държи прекалено екологосъобразно, той ще бъде поощрен и вероятно ще плаща по-малко а, това е моята идея поне. Мисля върху формулировката за това как да се стимулира по-малкото производство на, на отпадък. Още два аспекта. Казва се, че всичко трябва да бъде предадено преди напускането на Европейския съюз. Не зная дали нещата ще функционират на практика добре. Зная, че има много пристанища в трети страни, където липсват приемните съоръжения. Сега да не говорим за Брексит, <clears throat> но ако, например, последното пристанище, което преди напускането на Европа а, няма добри приемни съоръжения, това ще е проблем. Тогава е, корабът не може да отдаде своите отпадъци. Дискусия се води в държавите членки. Има вече такава инициатива рибарски лодки да събират буклук от морето ловейки риба и го изнасят на брега, за тази си инициатива рибарите не бива да бъдат наказвани. И това трябва да мислим тук. Благодаря, Гизине. А сега ще чуем за няколко минути докладчиците в Сянка. Започваме с госпожа Клун от НДБ. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия за направената презентация. Благодаря и на докладчика. Бих искала да почертая казаното от нея в встъпителното изказване, а именно правим всичко възможно, за да гарантираме, че възможно е бързо ще приключи работа по това досие, защото предложението на Европейската комисия беше много ясно очевидно, че трябва да се направят някои дребни промени, но като цяло, цялостният подход според нас е напълно ясен, а именно трябва да се намалят отпадъците изхвърляни в морето и за целта трябва да се разработят нужните приемни пристанищни съоръжения. Трябва да подчертаем, че този файл предвижда цялостен подход, с който сме съгласни, но разбира се, трябва да се спрем на някои от подробностите. Очевидно е, че директивата от 2000 година трябва да бъде обновена и да бъде съгласувана с Марпол. Напълно сме съгласни с това. Съгласни сме и с целта за намаляване на административното бреме. Знаете, че в момента се обръща много голямо внимание на пластмасата и последиците от изхвърлянето на пластмасови отпадъци в морето като цяло, така че ще разгледаме внимателно тази част от предложението. Пак казвам, много е важно да се подобри закрилата на морската околна среда и е важно да подобрим нужната пристанищна инфраструктура. Както каза Европейската комисия, някои сектори са по-различни, не можем да прилагаме хармонизиран подход навсякъде. Трябва също така да предоставим нужните стимули, за да насърчим закрилата на морската околна среда, но едновременно трябва да гарантираме и нужният баланс и да вземем предвид интереси на заинтересованите страни в сектора. Фактът, че малките и най-отдалечени пристанища не са задължени и не попадат в прочното поле на директивата е добра новина. Може би трябва да се обърне повече внимание на някои други подобни пристанища. А по въпроса за плавателните съдове с фла, фла, и пристанищата извън Европейския съюз, може би в някои случаи пристанищата, които се намират извън Европейския съюз, ще са достатъчно добре оборудвани. Тук, разбира се, говоря и в, в в контекста на Брексит, някои от пристанищата на Обединеното кралство са много ефикасни и би следвало да бъдат включени в общата система, но това разбира се е тема, която може да, обмис... да обмислим и по-късно. Европейската комисия подчерта, че трябва да се правят проверки за стоварването на отпадъци на всяко пристанище, Трябва да се гарантира на първо място, че всички пристанища разполагат с нужния капацитет за отработване на отпадъците. Също така трябва да се предвиди и диференциация по отношение на отпадъците, които се стоварват. Както каза и докладчика, има доста лобисти, или по-скоро бих казала, заинтересовани страни в тази област. особен случай с по-малките кораби, които се движат по точно определени редовни курсове, които не попадат в изключението предвидено по член 9, така че трябва да се вземат предвид и тези по-малки на дължина плавателни съдове. И също така, въобще трябва да се разгледаме по-внимателно въпроса за по-малките плавателни съдове, тъй като се предполага директивата да се прилага и за плавателните съдове за отдих и за малките кораби. Голяма част от тях работят само по време на активният сезон и трябва да се предвиди изключение и за тях. Като цяло е много важно да има високо равнище на доверие. Всички сме споделяме основните цели на Европейската комисия. С, с нетърпение очакваме срещата ни с докладчика и останете докладчици си в сянка с цел постигане на положителни резултати. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Клун. Думата има госпожа Грапини от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да отбележа, че съм удовлетворена от предложението на Европейската комисия. И от казаното от Гезине, както и от колегата от НП. Струва ми се, че споделяме една и съща цел, имаме една и съща отправна точка, а именно 17 години по-късно директивата трябва да бъде преразгледана и много въпроси трябва да бъдат изчистени. Разбира се, ще има изменения. Доста време ще ни отнеме дискусията за системите за данъчно облагане, както каза и Гезине. Както каза и Гезине, принципът замърсителят плаща не се прилага достатъчно адекватно. Тоест, трябва всеки да плаща според степента, в която замърсява, иначе ще нарушаваме принципа замърсителят плаща. А прилагането на един ставка или един на такса за стоварването на отпадъци ще засегне в по-голяма степен малките пристанища и малките платени съдове. Те всъщност ще плащат повече и трябва да се гарантира равнище на плащане на такси, което да насърчава всички заинтересовани страни да спрят изхвърлянето на отпадъци в морето. А имаме и въпрос за уточнение към Европейската комисия. Нещо не ми стана съвсем ясно как стигнахте до извода, че целта за контрол трябва да бъде 20% от корабите? Защо не 30%, например? Как стигнахте до това предложение за 20%? Освен това, в протоколите, освен типа на отпадъци съгласно класификацията на Марпол, имаме нужда и от европейска класификация, която да отговаря на нашите разпореби. Т.е. имаме нужда да се вземе предвид и европейската класификация. А какво да кажем за факта, че във вашето предложение няма конкретни предложения за проблемите свързани с изоставените е, риболовни съоръжения. Трябва да се предприеме нещо по някакви мерки е, за практиките за изоставяне или схвърляне в открити води на изоставени риболовни съоръжения. Трябва действително да се насочим към една економика без отпадъци, съответно трябва да включим и оборудването в тези свои усилия. Говорите и за концепцията за зелени кораби. Това е прекрасно. Надявам се и моята политическа група да подкрепи тази концепция. Все още не сме обсъдили темата, но този принцип за зелените кораби насърчава разделното събиране на отпадъци на борта на корабите, но както и каза Гезиня, трябва да се гарантира, че отпадъците се обработват. След товарването също по, е, по принципа на разделното събиране на отпадъци. Същия проблем често се среща и в градовете. Отпадъците се събират разделно, но не е ясно после какво се случва с тях. А имаме и друг въпрос, свързан с вътрешните е, плавателни е, пътища. Имаме проблеми в моята страна, например, с равнището на изхвърляне отпадъци в Дунав, в делтата на Дунав и съответно в Черно море, което също има въздействие и върху подпочвените води и т.н. нататък. След като обсъдим темата по-подробно в моята политическа група, ще излез, излязем с предложения за изменения, но като цяло предложението е добро. Отправната точка е положителна и смятам, че споделяме общи цели по това предложение отношение и се надявам да успеем да приключим работа по него по време на румънското председателство. Благодаря ви, госпожо Грапини. Думата има Петър Ван Дален от името на ЕКР. Ja, dank u vriendelijk, eh, meneer de voorzitter. Благодаря. Аз също бих искал да благодаря на докладчика и на представителя на комисията. В общи линии подкрепям целите а именно намаляване на количеството на отпадъци в морето. Ако поставим акцента върху пластмасовите отпадъци, това ще е чудесно. Бих искал все пак да задам няколко въпроса на комисията, господин председател. Надявам се, че тя ще може да ми отговори. Един въпрос, който според мен е изключително важен. Необходима ли беше тази реформа? Въпросът е основателен, ако вземем предвид политиките, които разработвахме през последните години. Нека да вземем предвид дали се спазва сега действащият регламент. Според мен това е основният проблем. Спазването на законодателството. Това е проблема на Европейския съюз. Много дълго време Европейския съюз регулираше различни области, приемаше законодателни актове, но виждаме, че на практика проблемът е свързан с прилагането на вече приетото законодателство. И човек основателно може да се запита дали новото предложение е наложително. Не бихме ли могли по-скоро да поставим акцента върху спазването на вече приятите правни норми. Това е според мен същината на проблема. Имам и по-практически въпрос. Така, например, в член 7 се говори за отпадъците в някои пристанища. Говори се също така за задълженията за разтоварване на отпадъци. Бих искал да попитам какво се има предвид точно в член 7. Какви са тези приемни пристанища? Каква е дефиницията за приемно пристанище? Задавам въпроса, защото в това отношение има някои рискове. Така, например, риска много приемни съоръжения да се съсредоточат в определени пристанища. Това ще увеличи административната тежест. Виждам също така, че комисията в своето предложение не прави връзка с пристанищата, предвидени в ТНТ. Ако нямаме дефиниция на подобни приемни пристанища, това означава, че много от вече действащите такива ще бъдат изключени от обхвата. Така че ще бъда благодарна, ако получа отговор за приемните пристанища. Аз съм член и на комисията по риболова и се питам какъв е статута на риболова в това законодателно предложение. Рибарите от различните държави членки най-вече държавите, които са около Северно море прилагат един специален вид риболов. Рибарите излизат в морето не само за да ловят риба, но и за да събират отпадъци, оставени рибарски мрежи или други отпадъци, които замърсяват морето, биват прибирани от тях. Това е една похвална инициатива, която се прилага от няколко държави по крайбрежието на Северно море. И смятам, че е добре е, да се предвидят и стимули за рибарите, така че всички те да се включат в тази програма. Бих искал да получила някои обяснения от Европейската комисия в е, това отношение. Нека да не поставяме под въпрос тази конструктивна инициатива, която ви цитирах преди малко, когато се прилага по отношение на риболова. На следващо място, относно равните условия в Европейския съюз. Европейската комисия говори за прякото и непрякото данъчно облагане. Когато чух думите на доклада, разбра... на докладчика, извинете, разбрах, че акцента се поставя върху броя на пристанищата в Европейския съюз. В член 8, параграф 5 се говори за задължението в някои случаи да се намалят таксите. Как ще се прилага тази разпоредба към някои пристанища? Защото според мен някои европейски пристанища ще се натъкнат на трудности. Не всички пристанища могат да отговорят на всички критерии относно обработката на отпадъци. И от тук идва и въпросът ми. Дали са взети предвид тези пристанища, които ще трябва да участват в финансирането? И ако това е направено, ще се даде ли възможност на подобни пристанища да прилагат такси? Някои кораби стоварват много повече отпадъци от средната стойност в това отношение. И би било добре въпросът да бъде уреден. Това са въпросите, които очертах и е, ще се радвам да получа отговор от е, комисията. Ще внеса и изменения в този дух. Трябва да се борим с замърсяването на моретата аз самият миналата седмица бях в един магазин и видях количеството пластмасови отпадъци и съм убеден, че можем да подобрим нещата в това отношение. Относно графика. Графика е доста натоварен. Крайният срок за внасяне на изменения е през юли месец, едва след 6 седмици. А след средата на юли е лятната вакансия. Не може да удължим малко срок. Благодаря, господин Тейлър от Зелените. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на докладчика. Съгласни сме, че предложението трябва да замени директивата. Виждам, че е на лице обща воля да се внесат подобрения относно приемните съоръжения. Похвална е подобна инициатива. след като се натъкнаха на умрял кит в а, Тайланд и в стомаха му бяха открити 80 а, пластмасови нейлонови турби. А, това е доказателство, че тези отпадъци убиват. Каквото и да е законодателството към момента, това е определено ни показва, че трябва да го подобрим допълнително, защото не можем да продължаваме по този начин. Стимулите е, за рециклиране на отпадъците на пристанищата – са добри, но трябва да се подобри и прилагането на законодателството. Трябва да помислим и за техническите възможности. Може да имаме сателитна система на SafeCNet, която да ни позволи да засечем всяко изхвърляне на отпадък в морето бихме могли да предприемем действия срещу корабособствениците или капитаните на кораби, които извършват подобни неща. Шпионираме от небето, но ако няма достатъчно добри санкции, няма да се спре изхвърлянето на отпадъци в морето. 70% от територията на Земята е покрита с вода, морета, океани. И ние продължаваме да ги замърсяваме с пластмасови отпадъци и с други такива. Нека да се занимаем с проблема. Определено, зелените очаква с нетърпение съвместната работа с докладчиците в Сянка и нека да изготвим нещо, с което да се гордем и което да има значение. Благодаря, госпожа Гонзалес Пенас. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на Европейската комисия за това, че предприема тази толкова важна инициатива в времена, в които можем да говорим за бум на морския трафик. Туристическия сектор се развива, хората ходят на почивки, така че всичко това се отразява. Благодаря и на докладчика за работата и усилията. В континент като нашия, европейския континент, който има такава дълга история, континент, който е заобиколен от морета, е много важно да се премахне дестабилизиращият ефект на корабоплавателните съдове. Това е важно за планетата и това е наше задължение по смисъла на конвенцията Марпол. Бих искала да кажа нещо и за моята държава. Смятам, че трябва да защитим водите и крайбрежните райони. Като същевременно защитим и сектора на туризма. Това въжи също така за Ирландия, за Швеция, за Италия, за Гърция. Това са все държави, чието крайбрежни зони не трябва да бъдат замърсявани с тонове отпадъци. Отпадъци, които произвеждаме ние с настоящия ни начин на живот. Предложението на комисията съдържа много добри елементи, като например разширяването на приложното поле на предложението. Разглежда се въпроса за количеството на изхвърляни отпадъци – Трябва да гарантираме и наличието на специално обучен персонал. който може да работи на пристанищата, и в приемните съоръжения. Предвиждат се също така внезапни проверки – Предлагаме главата е, относно санкциите да бъде малко по-точна. Когато малко по-точна по отношение на престъпленията срещу околната среда и срещу здравето. Това са първите ми реакции. Благодаря. Това бяха докладчиците в сянка. Сега следващите колеги, ако могат да се ограничават към изказване между 2-3 минути, ще бъде чудесно. Госпожа Фостер е първа. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Гезине. Аз не съм докладчик в сянка, но все пак бих искала да кажа накратко две-три неща по темата. Смятам, че не трябва да забравяме, че всички сме пряко засегнати от предаването на отпадъци от кораби. Аз съм виждала как се изхвърлят отпадъци в морето и на пристанищата, но това не винаги се случва от корабоплавателни съдове. И както Питър Ван Дален каза, важно е да се прилага законодателството. Сега действащото такова, без значение дали говорим за националното законодателство или европейското законодателство по отношение на околната среда. Относно е, таксите. случай на неочаквани последствия. Как ще се действа? Много корабоплавателни съдове не пренасят опасни отпадъци, но пренасят все пак отпадъци. И корабоплавателни съдове, които не изхвърлят а, подобни отпадъци, ще плащат малки такси. От тук възниква и въпроса за това спазен ли принципа на замърсителят плаща. Относно предаването на отпадъците и за това трябва да помислим – найлонови турби, найлонови и пластмасови отпадъци. Те се виждат. Така че трябва да бъдем малко по-точни в описанието. Но не зная на практика как трябва да работят нещата. И следващото нещо, което искам да кажа, е във връзка с това как да се уверим дали отпадъците са били предадени как да следим дали отпадъците се изхвърлят или се предават. Работата на страната по договора трябва ли да включва проверка за всеки един отпадъц, отпадък, защото бюрокрацията ще се увеличи прекомерно. Едва ли това ще ни помогне? Държавите членки и пристанищните власти трябва да направят така, че компаниите, които действат при приемните съоръжения, да имат необходимия лиценз. Но как ще се уверим, че лицензираната компания си върши работата? Това, което каза колежката преди малко, е много важно – а именно използването на сателитите, за да можем да следим какво се случва в морето. Може да не може да предотвратим изхвърлянето на отпадъка, но бихме могли в последствие да видим а, кой е изхвърлил отпадъка в морето. Би било а, добре да обсъдим някои от предложенията на комисията. Благодаря, госпожо Фостер. Господин Крамер. Благодаря на комисията и благодаря на докладчицата. Благодаря на колегите, които се изказаха. Искам да се съсредоточа върху нещо, което каза Петър Вандален. Ако един закон не се контролира, няма смисъл от него. Комисията е, има трудности да наложи закона, но въпросът е как реагират държавите членки в, о, на, на за, закона. Това искам да знам от комисията. Как ще контролира прилагането на закона? Ето, имаме правилото да намалим сярата до 1%, но как ще се контролира това, никой не знае. Казва се, по-лесно би било, ако се забрани сярата като цяло. Сярата е по-ефтина от дизела, но е пет пъти по-вредна за околната среда и се поколебахме да забраним изцяло сярата. Понякога Отпадъците се изпразват в морето 5-10 км преди брега, за да не се плаща в пристанището. Ако това поведение се глобява, ако рискът от глоба е по-голям от спестяването, което корабът прави, като изхвърли отпадъците в морето, то тогава нещата ще се променят. Така че интересуват ме опита от държавите членки. Благодаря. Сега ще помолим госпожа Конична в рамките на няколко минути да отговори на въпросите на докладчиците и на депутатите. Uh, me... Благодаря ви. Нека да благодаря най-напред на докладчиците и на другите членове на комисията за участието. Много от вас похвалиха предложението. Казахте, че то е подробно и точно. Тези похвали трябва да са насочени към колежката ми тук в ляво, защото тя познава предложението на Изуст и много работи по него. Нямаме много време, но да знаете, че ние сме на ваше разположение във всеки един момент, за да отговорим на вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, но ще продължим дискусията на следващи заседания. Да започна от самото начало. Имаше въпрос от господин Ван Дален. Вие казахте, че не е достатъчно. Попитахте достатъчно ли е, не е ли достатъчно да прилагаме на сега действащото законодателство и а, трябваше ли ни ново предложение. Конвенцията Марпол е много по-напредничева от законодателството, което имаме ние. Така че от една страна корабоплавателните съдове не могат да изхвърлят определени отпадъци в морето, но пък от друга страна нямаме решение, което да им предложим, къде да отидат тези отпадъци. Така че ние мълчаливо приемахме тези отпадъци да се изхвърлят в морето близо до Европейския съюз. Това ме води до а, един друг въпрос, който много от вас повдигнаха, а именно дали отпадъците могат да се предават във всяко едно пристанище или трябва да има специални такива. Това е основната цел на директивата. Първо, това не трябва да се прави на всяко едно пристанище. Има а, изключение за доставка на всяко едно пристанище. В директивата се казва, че пристанищата трябва да са готови да получават отпадъци на базата на редовния трафик. Т.е. като се вземе предвид редовния брой и редовния размер на плавателните съдове, които отиват в това пристанище. Т.е. трябва да има планиране от страна на пристанищата, така че те да могат да решат как биха могли да се справят с отпадъците. Тази част е много важна за правилното прилагане и действие на директивата. Зная, че много пристанища а, повдигат този въпрос и ние ще го дообсъдим с тях в последствие. Ще има и публично допитване, но като че ли има погрешно разбиране. Не смятам, че трябва да се съгласяваме, че пристанищата, които знаят какъв е броя на корабите, които а, ги използват, е Хикс и че те все още не са готови. Необходимо е директивата да даде възможност на всички корабоплавателни съдове, които отиват в определено пристанище, да имат възможност да предоставят отпадъците там. Имаше въпроси за задължението за докладване. Госпожа Фостър попита дали това не е прекомерно изискване. Имаме вече електронно приложение за предварително нотифициране, така че информацията се предоставя електронно. С настоящото предложение за реформа бихме могли отново да доразвием това приложение. Така ще улесним обмена на информация между пристанищните власти. По този начин пристанищата ще знаят кой корабоплавателен съд е напуснал едно пристанище, на къде се е насочил и кое пристанище трябва да го очаква. Относно въпроса за таксите. Питате, честно ли е да има непряко облагане. Много внимателно проучихме въпроса, помислихме И ако възприемем подхода базиран на преките такси, т.е. да кажем, плащате точно толкова, колкото трябва с оглед на отпадъците, това означава да стимулираме някои да не предават отпадъци или да мамят за количеството, което са доставили. А ако кажем, Просто плащате в зависимост от това, което донасяте в пристанището, системата ще бъде по-справедлива. Тоест, таксата ще бъде една и съща за всички. И няма да се прави разграничение между големи и малки корабоплавателни съдове. Прякото облагане. Преките такси са много добре, добро решение. Директивата председателят прекъсва. Ще ви помоля да приключите. Имахте да много, имахте възможност да отговорите е малко по-рано. Тогава говорихте доста дълго, така че сега трябва да приключите. Извинявам се. Страхувам се, че се увличам, когато започна да говоря за директивата. Както казах в самото начало, ние сме на ваше разположение за дискусия с членовете на вашата комисия. Ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря ви казва председателя. Ще имаме възможност да обсъдим доклада. Доклада ще ни бъде представен на 10 юли 2018 от Гезине. Крайният срок за внасяне на измененията е 18 юли 2018 година, но този срок трябва да се потвърди. Ще гласуваме на 9 октомври 2018 година, както каза докладчика. Надяваме се, че ще можем да приключим работата с съвета преди края на настоящия мандат. Гезине. Съвсем накратко. Чух всичко. Благодаря. Сега за графика. Казахте, че е много амбициозен графика, но мисля, че ще се справим. Ще дам на английски версията на текста. Нека, текста, нека графикът си остане така, както е. Мисля, че ще се справим. Eh bien, fort bien, acceptons-en. Euh, ами, добре. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Ако нямате нищо ви против, ви предлагам да разгледаме заедно точка 5 и 6 от дневния ред, защото става въпрос за две взаимно допълващи се въпроса и докладчикът един и същи, докладчите в сянка са един и същи. Затова смятам, че може да разгледаме двете точки едновременно. Става дума за споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и Канада и за споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Харватия. Най-напред ще дам думата на колегата ни Ас, Асис, който е докладчик, след който ще чуем и докладчите в тях. Господин Асис, имате думата. Президент, o acordo de transporte aéreo que agora, que agora estamos aqui a discutir recebeu já uh, o consentimento. Благодаря. Имаме споразумението за сътрудничество с Канада за въздух в областта на въздушния транспорт. Имаме разпоредбите, временните разпоредби и чакаме ратификацията. Знаем, че имаше определени изисквания от страна на Лисабонския договор и първоначалното приложение не беше правилно. Става дума да имаме общ пазар между Канада и Европейския съюз. И става дума за възможностите за предоставяне на въздухоплавателни услуги. Канада е много важен партньор, с който може да си сътрудничим. Има различни фази тук. Става дума за правата на работниците, на защитата на околната среда, За това предлагам парламентът да приеме това споразумение. На следващо място протокола за присъединяването на Харватия към това споразумение. Благодаря. Благодаря. А Сега започваме с докладчиците в сянка. Госпожа Клуне, благодаря. Благодаря на докладчика за, за това, което каза, за какво става дума тук. Нашето становище е положително по тези файлове. Естествено, Канада е много важен партньор за нас и това е много важно споразумение, двустранно споразумение. Зная, че особено канадците много държат на това споразумение и колегите от делегацията за Канада са много за това споразумение. Ние от НП също подкрепяме като цяло споразумението. Благодаря, госпожа Клон. Госпожа Фостер. Да, както казахте, това са технически напасвания, технически приспособления, приспособявания към споразумението. Мисля, че трябва да го подкрепим веднага. Господин Радош. Благодаря. Алте също ще подкрепи двете двата проекто доклада. След 7 години започва новата фаза на либерализация на въздушното пространство, на въздухоплавателните услуги с Канада. Надявам се третата и четвъртата стъпка да са по-бързи. Протоколът не променя основният, основното споразумение. Харватия нямаше предишни споразумения с Канада, така че либералите ще подкрепят споразумението. Господин Тейлер, съвсем накратко да кажа и аз, ние сме доволни с двете споразумения, с двата текста и ще ги подкрепим. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега от името на Генерална дирекция МОВ на Европейската комисия имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will also be very brief. Uh, I'd just like to thank the... Благодаря и аз ще бъда кратък. Благодаря на докладчика за чудесните доклади. Както каза до госпожа Фостер, това са технически адаптации на пър... първоначалните предложения. Докладчикът също каза, Споразумението с Канада за въздухоплавателни услуги е едно от най-амбициозните и важни споразумения, които сме подписвали до момента. Около 11 милиона са хората, които пътуват между Канада и Европейския съюз. Споразумението бе подписано през 2009 година и от тогава виждаме като резултат на споразумението за въздушен паспорт много економически предимства. Видяхме 25% увеличение на броя на пасажирите, 40% увеличаване на маршрутите между Европейския съюз и Канада Има 18 нови маршрути, които бяха отворени. Има увеличение на цената с около 220 евро на билет и 2,5 милиарда евро са генерираните печалби от подписването на договора на споразумението. Благодаря ви за съгласието и подкрепата за споразумението и е чудесно, че Харватия се присъединява към споразумението от 2013 година. Благодаря. Докладчикът има думата. Да, благодаря и аз. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря на докладчика. Припомням ви, че срок за внасяне на изменения или по-скоро на изменение, защото по този доклад може да се внесе единствено само едно изменение и то изменение за отхвърляне. Така че крайен срок за внасяне на подобно изменение е на 13 юни в 12 часа на обяд. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. И в този момент пристига председателя и мен ме отпращат. Mes chers collègues, bonjour. Merci скъпи колеги, добър ден! Благодаря на, на моят приятел и колега Доминик Рике, който ме замести. Имах непредвидени обстоятелства тази сутрин. И така продължаваме. Къде сме на точка 7? А, именно разполагане на инфраструктура за альтернативни горива в Европейския съюз докладчик е господин Исмаил Ертук. Добър ден, господин Ертук. Давам ви думата, след което ще пристъпим към дебат с докладчите в сянка, след което отново ще ви дам думата, след като чуем, разбира се, Европейската комисия. Господин Ех, тук имате думата. Добро утро. Добро утро на всички колеги, на госпожа председателката. Ще представя накратко доклада. Ние всички сме отдавна тук и знаем, че транспортът от 90-те години е секторът, който увеличава емисиите си. От тогава емисиите са се увеличили три пъти. И ако погледнем цифрите, една четвърт от въглеродните емисии са, се дължат на транспортния сектор, а три четвърти от емисиите се дължат на пътния транспорт, на сухопътния транспорт. Ние имаме целите от Парижкото споразумение и за да ги изпълним, трябва да, пре... трябва да намалим емисиите след 2025 година драстично. Освен това, има и един економически аспект. Когато помислим за това, че 45... 94% от горивата се основават на твърди горива, на петрол и тези горива се внасят и милиарди се дават на страни, които са политически нестабилни. Виждаме колко <clears throat> всъщност е разумно да вървим по пътя към бъдещето. Какво може да направим тук? Има много възможности. Съсредоточил съм се върху най-важните три. Най-напред трябва да заложим на екологосъобразните горива и на морския транспорт и на железниците. На следващо място важно е да имаме намаление на транспорта, намаляване на транспорта. Това ще тук ще успеем само ако инвестираме в публичния транспорт, ако имаме споделяне на транспорт, особено в областта на стоковия транспорт, на товарния транспорт. И на следващо място трябва да поощрим альтернативните горива. И тук имаме дефицит. Що се отнася специално за инфраструктурата за альтернативни горива. Тук имаме дефицит и още един дефицит за въвеждане на пазара на альтернативни електромобили. Тук ще се справим. Ако дадем нови модели и стимули за производителите на, на коли, които и да не са много скъпи, и ако успеем да създадем повече станции за зареждане. Тази инфраструктура трябва да бъде доразвита. Искам да хвърля кратък поглед назад. Вие знаете, че преди няколко години комисията излезе с, едно, с една много добра е, директива, директива 94 от 2014 година. Там се говореше за измерими цели, свързани с инфраструктурата за альтернативни горива. Но, за съжаление, този подход не бе проследен по-нататък, държавите членки и съветът не подеха тази инициатива. Какво се получи? Получи се един много мек компромис, в който се говореше за националните планове и се оказва, че доброволните цели, които си поставят държавите членки, не са достатъчно амбициозни. Нещата не стигнаха до никъде. Затова моята апел е да преосмислим, да преработим тази директива. Системата за националните планове с доброволните цели да я премахнем. Тя просто не функционира. Тя до никъде не доведе и загубихме 4 години. <clears throat> Сега при държавите членки има различни нива на амбиция, това трябва да признаем, но по принцип очакванията са ни доста ограничени в момента. Затова смятам, че е хубаво да имаме обвързващи цели за държавите членки. Пълката ни от последните 4 години е, че не трябва да вземаме предвид само мрежата ТНТ, а да подобрим инфраструктурата за альтернативни горива и особено инфраструктурата в, на транспортните възли. 800 милиона евро са предвидени от комисията за тази цел, но се оказва, че до 25-та година ще ни трябват до около 22 милиарда евро. За това, тъй като говорим за публична инфраструктура, аз предлагам да осигурим финансирането чрез един фонд за чиста мобилност. Инвестициите така могат да бъдат улеснени. Този фонд до 90% трябва да се финансира от засегнатите, бих казал, и от ползвателите, т.е. от промишлеността, от производителите на коли, от доставчиците и 10%, 10 които остават, трябва да дойдат от Европейския съюз. Но всичко зависи от Европейската комисия, от експертите в Европейската комисия, как ще се формулира всичко. Опитът от последните години сочи, че това, което видяхме при механизма за свързване на Европа, беше добро, т.е. имаме една система и и взехме решението да агенцията Антея да функционира като интерфейс. Това беше нещо много разумно. Тоест, индустрията трябва да има, има добър достъп до кредити за инвестиции. Освен това, трябва да преосмислим и дефиницията за альтернативните горива т.е. горива с происход твърди горива не бива да се водят альтернативни. Т.е. трябва да помислим повече за водородната инициатива, за водородното, водородните горива. корабоплаването и то по-специално вътрешното корабоплаване има, големи, има голям потенциал и аз бих се радвал, ако заложим на него. По принцип, трябва да имаме четири неща предвид. Най-напред – е, разширяването на инфраструктурата трябва да е по-бързо. На второ място альтернативни модели на коли трябва да бъдат предложени. На следващо място държавите членки трябва да са по-амбициозни. И на четвърто място трябва да има повече финансово, финансови финансова подкрепа за инициативите. Благодаря ви, господин Ертук, че ни представихте много интересният ви доклад, но най-вече много полезен и много важен доклад за бъдещето на автомобилната промишленост и на промишлеността като цяло. А сега незабавно давам думата на господин Салини. Грация. La... La... Благодаря. Мисля, че тази инициатива се свежда до това, както каза и докладчикът, че е трудно да се действа в тази област за момента. Бе подчертано как реагираха държавите членки, т.е. по много различен начин. Някои изобщо не реагираха на тази директива. Мисля, че това, което предлага докладчикът е правилно. Смятам, че е добре, че в проекто предложението се казва, и аз съм на същото мнение, е, че трябва да има технологична неутралност. Освен това, ако човек иска да достигне истинска декарбонизация, то тогава в Европа трябва да има съответната инфраструктура за альтернативни горива. Така ще има търсене, ще има предлагане. нискоемисионни коли трябва да бъдат предложени и тези е, нискоемисионни превозни средства ще бъдат купувани, ако хората знаят, че съществува съответната инфраструктура за тяхното зареждане. Не бива да се ограничаваме само с, една технологично, с едно технологично решение обаче. Мисля, че темата е представена много добре в доклада и аз го подкрепям. Сигурно ще трябва да говорим повече за финансовите възможности, т.е. за този фонд. Фонд от 25 милиарда евро. Това бе прогнозата за този фонд. Не знае дали може да се създаде просто така един фонд ад хок – но в рамките на механизма за свързване на Европа трябва да се уточни какъв, каква, какъв може да бъде размера на фонда. Сега за целите. Дефиницията за обвързващите цели води винаги след себе си протекционистски реакции от страна на държавата, държавите членки. И това ще забави постигането на целите. Ние искаме да приложим тази директива. В крайна сметка, за това искам да насоча вниманието на докладчика именно върху този факт – трябва да си държим на целта. Да не правим, да не повтаряме грешката от миналото. Докладчикът подчерта и следното. Стратегията за плана за действие за акумулаторни батерии. Мисля, че тази стратегия е добра, правилна, Разисквахме тази стратегия за, е, в рамките на пакета за мобилност. Ако искаме намаляване на емисиите, трябва да имаме неутрален подход и трябва да имаме една истинска стратегия за акумулаторната индустрия. Само така може да удовлетворим интересите на бизнеса и от друга страна може да отговорим на очакванията на пазара. И на работния пазар имаме една автомобилна индустрия, която трябва да бъде следена след преходния период. Ще се произвеждат акумулаторни батерии за альтернативните електромобили, което е добре за работниците. И така, ние споделяме подхода и мисля, че са дадени всички предпоставки за добро сътрудничество. Eh, eh, ehm, Господин Демесмакер, на първо място искам да благодаря на докладчика и да го поздравя за неговия текст. Когато чувам, че различни държави членки трябва да положат повече усилия в преходния период към една ниско въглеродна мобилност, то тогава трябва да се съглася с тях. Това е необходимо, защото така ще укрепим конкурентоспособността си. Ако искаме да продължаваме да играем роля в областта на производството на коли, трябва да заложим на ноу-хау в иновативния сектор на производство на коли. и трябва да предложим на производителите правна сигурност. На производителите и на, на гражданите, на потребителите. Националните рамки и целите заложени в тях не бяха достатъчно амбициозни. Трябва ни повече правна сигурност. Само при правна сигурност правителствата ще се ангажират и частния сектор ще се ангажира. Трябва да говорим за финансирането, но не само, защото правилните политически мерки зависят от политиците. Какво имам предвид тук? Например, дългосрочни договори между правителствата и фирми, които предоставят услуги на автобаните. Създаване на альтернативни структури за корива. Това е домашната работа за правителствата, за държавите членки. Освен това, трябва да се популяризират и добрите практики енергийната неутралност. Това е също важно. Нека сме реалистични. Тук обаче. Един преход към економика без емисии ще трае дълго време. Така че ни трябват временни решения – Докладчикът говори за водородната технология. Имаме и други възможности. Нека не ги забравяме и тях. Нека и тях ги включим в доклада. Благодаря. Благодаря ви, господин Дамесмекер. Господин Рике, имате думата. Благодаря ви, ще заместя Гезине, която трябваше да напусне заседанието ни, тъй като е докладчик в друга комисия. Знаете, че често се спускаме с подобни проблеми с съвпадане на заседанията. Съвсем накратко съгласни сме, че искаме да разширим максимално приложеното поле, като говорим не само за разширяване на географска гледна точка, но и от гледна точка на различните възможни третивни, които се разглеждат. И имаме нужда от повече активност от страна на Европейската комисия. Както каза Исмаил, това е един докладчик по собствена инициатива, който призовава за мерки, за мерки за прилагане на практика от страна на Европейската комисия. Така че има искания и за ускоряване на усилията на Европейската комисия и на по-вече задълбоченост от тяхна страна. Споменахме въпросът за фондовете и за 800 милиона, които трябва да, които бяха обещани от Пътната комисия и които са много далеч от 22 милиарда нужни средства за инвестиции до 2020 година. Така че има какво да се каже по темата. Лично аз мятам, че предвид това, което чухме за следващият бюджет и в частност това, което чухме като предложение за свободата на транспорта и на механизма за свързване на Европа, нямаме причина да сме особено оптимистично настроени към средствата, които се отделят за транспорта. Струва мисля, че това е една тема, която съвсем скоро ще трябва да разгледаме по-внимателно. Очевидно е, че няма как да има преход по отношение на емисиите газове в областта на сухопътният транспорт, без да се преразгледа изцяло системата за горивата. А между другото всички тези усилия няма да дадат резултати, докато е, водачите и шофьорите не бъдат е, успокоени, така да се каже, в е, когато купуват електромобил или друг вид автомобил с альтернативно гориво, че ще могат да го зареждат с гориво навсякъде. Така че трябва най-вероятно, да, за да напреднем по това досие, да проявим малко бюджетно въображение, да предвидим възможно най-бързо въвеждане на оперативни мерки. И в заключение Гезине се радва, че ще работят заедно с Исмаел по една там тема, по която като цяло имат доста сходни позиции позиции. Благодаря, господин Рике. Господин Тейлор, имате думата. Uh, well, thanks, Chair. And, uh... Благодаря. И благодаря за този доклад. Аз съм. Аз бях и през 2014 докладчик в Сянка от страна на Зелените по подобен доклад, но ние не го подкрепихме в крайна сметка защото не бяхме съгласни публични средства и европейски пари да се използват за създаване на допълнителна инфраструктура. Е, и това е все още нашето обещание. Не може да накарате държавите членки да инвестират, да финансират е, тази инфраструктура. Повече трябва да дойде от частния сектор. Те предоставят услуги и стоки, така че те трябва да бръкна с джоба си малко по-надълбоко. Радвам се, че битува разбирането за альтернативните горива, но че това, че те не са, че че въглеродните емисии са ключовата дума тук – Радвам се, че се говори за повече употреба, повече акцент върху железниците и вътрешноводния транспорт, като възможност за намаляване на въглеродните емисии. Освен това е хубаво, че акцентът пада и върху производството на акумулаторни батерии, това е една възможност, но колко бързо а, тази стратегия може да задейства? И какво ще е въздействието всъщност върху развитието на горивните клетки? Това е, това е друг въпрос, който трябва да се разреши. Нещо, което аз подкрепям, това е именно технологичната неутралност. И тук не става дума само за коли, нека мислим и за електрическите велосипеди, които са една чудесна възможност в урбанизираните региони за предвиждане. Електричество от альтернативни горива, това е една добра идея. Мадам Gonzalez, la parole est à vous. Госпожо Консарес, имате думата. Президента, quiero agradecer también el, el trabajo con este informe que consideramos que es muy importante para abordar la urgencia de carbonizar el transporte europeo. Много е важно да, че говорим за декарбонизацията, така е, но за тази цел трябва бързо да се създаде инфраструктурата за альтернативни горива. Но ситуацията в момента не е задоволителна. През 2014 година имахме стратегията за 2020 година. Имахме амбициозни цели в тази стратегия, но не постигнахме до момента много. Държавите членки трябваше да осигурят възможности за альтернативни горива. Това беше грешка, нека не я повтаряме. Документът днес, предложен от господин Ертук, върви в добра посока. Надявам се, че ще може да обогатим доклада с нашите изменения. Например, инфраструктура за чисти алтернативи чисти альтернативни горива. Това ни занимава вече отдавна. Тук промишлеността трябва да действа. Ние ще предложим изменения за стратегическото планиране, за управлението на инфраструктурата и за частния сектор. Инфраструктурата трябва да функционира еднакво добре в публичното и в частното пространство, в частния и публичния сектор. Например, е, трябва да има станции на гарите, на стадиони, близо до болници, до летища и така нататък. Трябва да има добри примери, добри практики и всичко трябва да бъде подкрепено от стимули, които да дойдат от политиката. Един чист транспорт и чисти горива, това е нашата цел. Това е нашата стратегия. Но трябва да сме прагматични и реалистични. И трябва да работим с градоустройството в градовете, с стратегиите за пречистване на въздуха. Защото всичко това е важно както за транспорта, така и за здравето. Трябва да мислим и за хората с увреждания и за устойчивостта на транспорта. Този нов вид транспорт и зареждане на новите превозни средства трябва да е оперативно съвместимо Трябва да основем горивата на альтернативни горива без изкопаем происход. Това са някои от идеите, които имаме ние за подобряване на доклада. Merci beaucoup, madame Консалев. Благодаря ви, госпожо Гонзалес, за това изказване. Господин Кол, имате думата. Zuerst mal herzlichen Dank, Ismail, an dich für, dein, für deine sehr guten Vorschläge. Да, благодаря за добрите предложения. Аз про... разбирам проблема, свързан с докладите по собствена инициатива. Но истината е, че альтернативните горива са за нас голям проблем. Те много ни интересуват. Важно е тук да мислим за различните пътни модули. Затова смятам, че мултимодалният транспорт е ключовата дума тук. Естествено, създаването на инфраструктурата отдавна трябваше да е основен въпрос, но решаването от Брюксел централно това не е според мен правилния път. Ние говорим за нови концепции за пътен транспорт, т.е. има нови бизнес модели и нови предприемачески структури. Те трябва да бъдат взети предвид при финансирането на инфраструктурите. Не бива всичко да се иска само от частния сектор. Ко... Благодаря, господин Кох. Госпожо Фостер, имате думата. Благодаря ви, благодаря и на докладчика. Коментарът е на докладчика. В неговия доклад е много интересен, но всъщност през 2014 година вече проведохме много задълбочена дискусия тук в нашата парламентарна комисия, когато беше прета директивата. И доколкото знам, някои от държавите членки не изпълняват ангажиментите, които са поели. Аз бих искала да знам кои са тези държави. Мисля, че не е, добър, не е след да сме наясно с това къде са слабостите ни. Защото вече е, сме 2018 година и не можем да им си позволим подобно закъснение. Не мога да кажа, че съм съгласна с всички коментари с колегите тук. Господин Ертук всякак пропуска факта, сякаш пропуска факта, че държавите членки има много различни разпоредби и че някои видове горива са адекватни и удобни за някои държави членки, а не за други. За това се остави това, тази възможност за осмотрение на държавите членки да преценят кои са най-подходящи за тях альтернативни горива. Знаем, че често най-голямо, най-високо равнището на замърсяване в градската среда, но някак си, като че ли забравяме по-често селските райони, където няма как човека да спира на всеки 2-3 км, за да зарежда просто си средство с електричество. Така че, ако искаме да имаме някакъв общоевропейски фонд, нека да се помислим кой точно ще плаща за него. Дали всеки един европейски да, накупува. да накупа платят. Не мога да си представя, че европейският, че бюджета отново, комисията по бюджет отново ще ни отпусне още няколко милиарда за транспорт. Струм, че това положение изобщо не е реалистично. И като казах, въпросът с всичките райони е доста важен. Не мисля, че може да, да приложим един общ за всички подход. Мисля, че винаги може да имаме по-големи амбиции, да се стремим към по-добро прилагане. Но аз имам на предложение. Ако искате да намалим а, а, а, въглерод. Една от най-добрата е, альтернативи, която аз познавам поне, е атомната електроенергия, но някои е, държави е, членки изобщо не разполагат с атомни електроцентрали. Ни във Франция, знаете, има много добра система от АЕЦ. Ни, например, в Лондон, че си купуваме електрическо произведено от френските атомни електроцентрали, госпожо председател. Така че очевидно, че енергията се трябва да дойде от някъде. И факт е, че в момента можем да се стремим към альтернативни горива, но аз не смятам, че трябва просто да подкрепяме всякакъв вид чиста енергия. Да, важно е да подкрепим, но трябва да го направим много по-разумно. Струва се, че имаме причини за оптимизъм. В момента се инвестират много средства и спорт много усилия за новаторски екологосъобразни решения във всички области на транспорта. Така че нека да не забравим, че това трябва да бъде дългосрочен приоритет. Благодаря на господин Ертук. Благодаря, госпожо Фостер. Госпожо Фостер, само за ваше сведение. Да, вярно е, че във Франция имаме доста атомна енергия, но добрата новина е, е че правителството реши да намали нашата дял от атомна електроенергия, така че ние търсим альтернатива на атомната енергия. Това беше просто за ваша информация. Думата има госпожа Яла Сендър. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo también eh, felicitar al... Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Ертук за отличната му инициатива. Става ясно, че в момента, в който започва дебата за новата многодишна финансова рамка след 2021 година, А ние докато изчакваме нашите бюджетни решения, помишлеността започна да се активизира и прави всичко възможно за възможно най-бързото внедряване на альтернативните горива, било то въглерод или други извинете, водород, електричество или други. И за да насърчим промишлеността в тази насока, ми се струва, че предложението на господин Ертук е много добро и много полезно. Аз бих искала да направя три коментара, които най-вероятно ще бъдат отразени в нашите проектоизменения. Първият ми коментар е свързан с нуждата от разнообразие. Смятам, че трябва да вземем предвид различните потребности в Европейския съюз. Имаме много гъстонаселени градски райони, като в столицата, например, има и други видове градски агломерации, където възможностите за зареждане на е, батериите за електромобилите, да бъде по-лесно, например, може да се инсталират подобни точки е, за зареждане в жилищните кооперации или на, в офис градите. Но в други райони положението е много по-сложно и инсталирането на заредни точки няма да е толкова лесно. Така че трябва да отразим тези различни потребности в рамките на различните региони. Друг много важен въпрос. Имаме нужда от специалисти, имаме нужда от специалисти в

в областта на електрическите мрежи, например, които да са в състояние да гарантират поддръжката на този вид горивни системи. И а, здобиването с необходимото количество високо квалифицирана работна ръка е много важно. Знаем, че в крайна сметка има опасност много хора да загубят работните си места, но има опасност и от недостъг на квалифицирана работна ръка, защото може би не си даваме сметка за нуждите за служители и обучители учени в тази област. И а, последният ми коментар смятам, че трябва да сме в състояние да се възползваме от увеличаването на бюджета за деветата рамкова програма, т.е. увеличаването на бюджета на научно-развойна дейност с, чрез насърчаване на развойната дейност в тази област. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Аяла Сендер. Думата е господин Фан Милтенберг. Благодаря госпожо председател. Не, не правите, бих искал и аз да благодаря на своя ред на господин Ер тук за неговият отличен проект доклад бих искал също така да се спра на два важни елемента. На първо място трябва да запазим амбициите и волята си в тази област. Така че много е важно да съчетаем и двете. Високи амбиции и нужната воля за постигането им. Смятам, че трябва да имаме амбициозни цели на европейско равнище и да настояваме колко е важно да се увеличи делът на пазара за альтернативните горива и то за всички видове превозни средства, включително и в областта на въздушния транспорт. Много е важно да се изгради нужната инфраструктура, която да позволи постигането на тези цели, за да можем да гарантираме, че всички, по всички тези цели постигаме напредък едновременно. Много е важно също така да се спазват целите, заложени в договорът от Париж. Много хубаво, че имаме толкова големи амбиции, но не бива да съправяме, че има и национални правни рамки в някои държави. те са много различни в на държави членки. В някои държави членки има данъчни стимули, данъчни отбивки а в други държави членки не се предприемат никакви подобни инициативи за насърчаване на альтернативните горива. И като каза докладчика, време е много сериозно да си зададем нужните въпроси, а именно какви са основните ни цели и дали имаме нужда от законодателно предложение в тази област. И а, смятам, че трябва да, да видим какъв, а, каква е позицията на парламентарната комисия имко. Смятам, че тук целите ни съвпадат, т.е. засилване на делът на альтернативните горива. Европейската комисия трябва да ни каже дали имаме нужда от законодателно предложение, което да ни позволи да избегнем проблемите, с които се сблъскахме в други сектори, като по отношение на роуминга, например. Друг тема, която е много важна за мен е въпросът за финансирането. Докладчикът повдигне въпроса за новите очаквания за фонда, който беше представен вчера. Въпросът ми е дали достатъчно се взима предвид автотивните горива в рамките на механизма за свързване на Европа. Наскоро в един холандски вестник се появи много интересна статия, посветена на альтернативните горива и в частност на водорода и при конкретният инициативи, които предприема Тойота. Очевидно, че в момента има много интересни инициативи в това отношение в Япония. Няма да е след да се запознаем с тях и да насръчим европейските автомобилостроители да предприемат подобни инициативи. Не можем да допуснем други страни по света да ни отнемат лидерството в тази област. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Моля ви да ни изпратите тази статия за водорода, защото не всички сме почели. В частност, председателката не, го, не я е почела, така че ако ме изпратите с удоволствие, ще се запозная с нея. Думата има господин Рике. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко бих искал да благодаря на Исмайл за неговият доклад. Ще си позволя да направя само един коментар и той ще бъде от техническо естество. Ако вземем предвид напредъка при използването на альтернативни източници на альтернативни горива в сухопътният транспорт, трябва да бъдем много предпазливи. На първо място, първият ми пример ще бъде автономията на автомобилите с, с батерии, зареждащи с електричество. Знаете, че поначално автономията на тези батерии беше много малка, под 100 км, сега вече те имат автономия до 300-600 км, скоро ще постигнем най-вероятно 500 до 600 км, което кардинално променя нуждите от зареждане. Вярно е, когато автономията на тези батерии беше много по-кратка. Имахме нужда от много по-голям брой е, зарядни точки, тъй като имаше нужда непрестанно тези автомобили да бъдат зареждани. Но в момента, в който автономията на батериите се увеличава, се променят и нуждите от инфраструктура за зареждане, т.е. няма нужда от толкова много зарядни точки по пътищата с всички неудобства, които те създават, а може би трябва да се обмислят други възможности, т.е. възможности за бързо зареждане на електробатериите, които да са концентрирани по делени места, а не разпръснати а, навсякъде по пътищата. Това е много важно, защото ако започнем да, разпо, да разпо, създаваме инфраструктурата за, за зареждане възоснова на днешното състояние на технологията, най-вероятно ще се окажем много разочаровани, защото ще, раз, ще разположим голям брой зарядни точки по улиците и по пътищата които ще се окажат много скъпи и неефикасни. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с водорода, който спомена и ам, приятелят ни Матиас. Действително, ако има сериозен напредък по отношение на технологиите на база на водорода, смятам, че трябва да се съсредоточим върху него по отношение на възможностите за зареждане. Или казано за други думи, ако действително техническият напредък е в насока по-ефтини възможности за зареждане с водород и ако се промени автономията на батериите на електромобилите. Трябва ние да се адаптираме, защото ако приложим инфраструктурата с основа на настоящата технология, има опасност в момента, в който приключим с внедряването, тя вече те морално устроява. Така че нека да вземем предвид колко средства ще ни трябва, колко време ще ни отнеме разработването на мрежите за зареждане. Може би няма да се все пак да спитаме да предвидим малко какво ще се случи за бъдеще, а не да се основаваме на технологиите от близкото минало. В противен случай ще имаме много сериозни проблеми и от технически техническо и от финансово естество. И накрая държа да кажа на Европейската комисия до каква степен бяхме неудовлетворени от новата структура на механизма за свързване на Европа, както от гледна точка на финансирането, така от гледна точка на самата структура на програмата. Мисля, че имаме нужда от много, много по-добро предложение. Благодаря, господин Рики, Аз също съм се записал в списъка на ораторите за да кажем на Исмайл тук, че неговият доклад е от е, огромно значение, особено в настоящият период от огромно значение за бъдещето на цялата промишленост. И нека да внимаваме, скъпи колеги, защото под, в категорията альтернативни горива се включва какво ли не. В нещо време всъщност каже човек биологично, за да си мислим, че това са екологосъобразни системи. Това не е вярно. Нека да повземем проявите си с биогоривата, например. Ако видите те откъде проистичат, се оказва, че всичко био в името е само, си остава само в името. Ами да, припомням ви и въпроса за палмовото масло. Ви припомня, че Европейският парламент настояваше забрана на палмовото масло след 2021 година. Нека да видим дали държавите членки ще приложат тази забрана обаче, тъй като палмовото масло е много вредно както за климата, така и за земеделските земи. Припомням ви, че земеделските земи би трябвало да се използват не за производство на горива за автомобили, а за производство на храна за хората. Втори коментар, който спомена и госпожа Аяла Сенда. Госпожо Аяла Сенда, казахте нещо много важно, което не бива никога да забравяме, а именно трябва да вземем предвид различните потребности. Това е много важно, особено по отношение на единството и сближаването на различните региони. Различни са потребностите в селските райони в сравнение с градските райони. Ето защо имаме нужда от диверсифицирано предлагане въз основа на различните потребности. Напълно съм съгласна с вас, госпожо Ява Сендър трето, на трето място има елемент на спешност е, в е, прехода на индустрията и енергийният ни микс. Трябва да се вземат предвид 13 е, милиона служители в сектора на автомобилостроението. 13 милиона работници това е огромен брой работници. Ако вземете предвид и докладът на господин Ертук и докладът на господин Орли, става ясно, че от една страна технологията напредва, предвиждат се все, все по-сложни, все по-свързани автомобили. А от друга страна е въпросът с енергийният микс и ми се струва, че действително трябва да се отговори на потребностите по отношение на обучението на служителите. И следващият важен въпрос, да, трябва да се работи за изграждане и изготвяне на нов енергиен микс. Вече има държави членки, които работят по въпроса за водорода. В Франция, например, започна план за научно-изследователска е, дейност за водорода и смятаме, че е, енергийният микс би трябвало да вземе предвид и нуждите на автомобилите и възможността те да бъдат зареждани с водород. Защо? Защото всички се опитваме да напусне възможно най-бързо моделът, основаващ на изкопаемите горива, защото всички в момента стоим на, седим на една бомба с закъснител, която е свързана с затоплянето на планетата. Така че да, имаме нужда от насърчаване всички видове альтернативни горива, но времено с това трябва да гарантираме, че държавите членки е, са в състояние да приложат на практика новите критерии, които въвеждаме. Виждате, че държавите членки все още не са започнали да изпълняват целите от заложени директивата от 2014 година. Надяваме се да се по забързат скоро. Така давам думата на госпожа Депре от Европейската комисия. Добър ден! Добър ден на всички. Благодаря ви за чудесният дебат, който се проведе днес. няма да се опитам да отговоря на всички ви, но ще се опитам все пак да ви представя общата позиция на Европейската комисия. Подобно на госпожа Фостер, ние също се опитваме да сме оптимистично настроени. Тоест, ако се опитаме да представим една напълно отчаяваща картина, това няма да отговаря на истината. Това е първият ми коментар. На второ място държа да го отбележа, защото в някои географски райони има повече зарядни точки, колкото и има електромобили. Така че въпросът е дали въпросът е проблемът е само в а, обществено достъпната инфраструктура и отговорът очевидно е не. А наказаното от господин Реке, напълно съм съгласна. Би следвало да изготвим много подробен план с много специфични изисквания на колко километра, на колко метра трябва да има зарядни точки, но ако изготвим този план без да вземем предвид технологическият напредък, и без да... А разбира се, трябва да се вземе пред увеличаването на автономията на батериите на електромобилите. Допринася и но, наскоро приетото законодателство за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Тоест смятам, че трябва да погледнем на картината малко по-общо. Очевидно, че имаме нужда от повече автомобили и то на по-достъпни цени. с альтернативни горива. И отново се връщам на казаното от господин Рике. Трябва на първо да не напред да направим обзор на наличните технологии. Съм напълно съгласна с вас, казал го и при последната ни размяна на мнения. Работим все по-близко с по-близко сътрудничество с държавите членки, работим с консорциум от държави членки с цел по-добро разбиране на нуждата от обществено достъпни зарядни точки. Не бива да забравяме, че в тази концепция все по-голяма част попада в ресора и в правомощията на държавите членки. Така отговарям и на госпожа Гонзалес, която каза, че трябва да вземем предвид и болниците, търговските центрове и т.н. Въпросът за правната сигурност вече го засегнах. Да, трябва ни права, правна сигурност, но ни трябва и подобряване на доверието на гражданите. И тук се връщаме на казаното от господин Ван Милтенбърг. Дали може да поемем ангажимента да изготвим законодателно предложение до края на годината? Отговорът е не. Това значи ли, че темата за нас не е приоритетна? Не. Вече работим по нея в сътрудничество с различните заинтересовани страни. Надяваме се скоро да започнем публична консултация, не с идеята да започнем изготвяне на специфично когато предложение в този точен момент, но за да имаме поне по-добро разбиране на това къде може би има пречки или препятствия пред развитието на този вид инфраструктура. А сега се връщам конкретно на няколко елемента от доклада на господин Ертук. Включвате изискването за технологична неутралност. Това също е, е уточнение, което много държим. Тоест, напълно споделяме тази ваша позиция. Споменахте и възможността за създаване на специфичен фонд. Няма да се спирам на конкретната идея създаването на този специфичен фонд, но мога само да кажа, че това, което ми се струва интересно в тази идея, е начин да се гарантира повече сигурност и за производителите, ако не се лъжат. Това е основната цел на господин Ертук. Какво правим в рамките на механизма за свързване на Европа? в контекста на новата многогодишна финансова рамка, безспорно ще продължим да работим с грантове, там където те действително са нужни. Ще продължим, разбира се, да насърчаваме и изграждането на инфраструктура за адаптивни горива чрез системата за смесено финансиране. И според нас финансирането към момента не е достатъчно. Според нас има нужда фондът да бъде достъпен, да, но искаме също така да помогнем на сектора сам да се организира. И затова обсъждаме възможностите за създаване на инструмент за смесено финансиране в рамките на механизма свързан на Европа с цел подкрепа за по-екологосъобразни решения в областта на транспорта. Разбира се, механизма свързан на Европа и Драйв ЕС ще продължават да играят важна роля за иновациите в сектора на транспорта в Европейския съюз. Тоест трябва да гарантираме всеки един момент, че има възможност за съвместно финансиране от различните фондове и различните инструменти, за да гарантираме, че ще постигнем амбициозните си цели в тази насока. И в заключение, последен важен елемент, какво е положението с а, плана за преразглеждане на директивата. Мисля, че вече се опитах да обясня и да дадам отговор на този въпрос по личното си изказване. На първо място държавите членки трябва да ни предоставят новия план до година. Е, не казвам с други думи, работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да гарантираме, че първите резултати, които са постигнати, са само отправната точка и че от тук нататък се стремим към по-ефикасни цели след 2020 година. Ако се окаже, че тези резултати не са достатъчни, законодателя с цялата си мъдрост поиска от Европейската комисия да направи оценки в случай на нужда да предложи преразглеждане на директивата. Ние сме напълно съгласни с тази идея. И накрая, ако искаме да продължим с също равнище на амбиция, ако искаме по-устойчив транспорт, ще трябва да гледаме и въпросите, свързани с заедостта и економическият растеж, безпълно. До тук ще спра. Благодаря ви. Думата е име докладчик господин Исмаел Ертук. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря на докладчиците в Сянка за многото хубави предложения. От моя страна мога да кажа само едно. Отворен съм към всички предложения, всички, които ме познават, знаят, че винаги съм бил отворен за сътрудничество. Това, е което каза колегата Милтън за финансирането. Да, така е. Финансовите средства са ограничени, както винаги в тази многогодишна финансова рамка трябва да се опитаме пари, които са насочени към бъдещето и които ще се от полза за бизнеса, да ги канализираме именно на там. През последните седмици в много разговори, включително и с господин Хан, установих, че в различни области има фондове, които предвиждат такава компонента. В структурните фондове, например, има възможност да се инвестират пари в регионите за инфраструктура. Но проблемът е, че нещата са много разпокъсани и прекалено сложни. Голямата ми молба към комисията е, след като не се решава да създаде една директива, то поне да направи проучване, кои възможности за финансиране са налични така че да ги използваме заедно за инвестиции в инфраструктура. Това би било най-безболезнено от гледна точка на бюрокрацията и бихме могли да кажем на държавите членки, тук имате възможност да, от тук имате възможност да получите средства от тези фондове биха могли да бъдат подкрепени съответни инфраструктурни проекти. И така, <clears throat> обръщам се към Европейската комисия с този апел. Мнозинството от колегите в парламента се застъпва за технологичната неутралност – това е по принцип обобщението на разговорите, които съм водил до момента. Освен това, отново към комисията. Знайте, че Европейския парламент подкрепя този подход и тази инициатива и не ни казвайте, че имате доверие в държавите членки и не искайте още две години до 2020 година, за да ни кажете отново, тогава, че за съжаление държавите членки не са поели своята отговорност така, както сме очаквали от тях. Това е. Това са просто на празни усилия на любовта. Да очакваме нещо, което така или иначе няма да се случи. И това знаят онези, които са достатъчно дълго тук в парламента. Затова, още веднъж повтарям, моля, погледнете, анализирайте кои финансови възможности съществуват в момента, как може да ги обединим, това на първо място и на второ място не чакайте до 2020 година, а преработете директивата още сега. Благодаря. Merci beaucoup, monsieur Ismail Très rapide. Благодаря, господин Ертук. Госпожа Яла Сендър, бързо, 30 секунди. Господин Дюпре, на когото държа, бих искала да кажа, че за втори път бивам разочарована. Това, което казахте, е доста фрустриращо и отрицателно. Смятам, че трябва да използвате положението, това, че парламента е за, за да поемете инициативата. Надявам се, че следващия път, когато вземете думата, ще сте по-положително настроен. Нека ви напомня, че крайният срок за внасяне на измененията е четвъртък, 14 юни, 11 часа. Преди да продължим нататък, бих искала да приветствам с добре дошли Младите гости, които са на между 14 и 18 години и които са тук заедно с двамата си учители, добре дошли в Комисията по транспорта на Европейския парламент. Аплодисменти за тях. Те са изключително млади и са много симпатични. Добре дошли. L'avenir de la jeunesse est dans la Бъдещето на младеща днес се намира в Комисията по транспорт. Продължаваме. Точка 8. Последваща оценка на схемите за ефективност и таксуване на единното европейско небе. И така. Сега ще получим допълнителна информация относно последващата оценка на схемите за ефективност и таксуване на единното европейско небе. Ще видим как стоят нещата относно системите за въздушна навигация, както и функциите на мрежата. Тези две системи ще разгледаме днес. Те бяха обект на подробна оценка. Сега ще дам думата на представителя на комисията, за да ни представи досието, а след това ще дам думата и на всички колеги, които искат да се включат в дискусията. Накрая отново ще дам думата на Европейската комисия, за да отговори на въпросите. Малко сме притиснати от времето, затова ще си включа хронометъра. Господин Кастелети, къде сте? Вие сте на генерална дирекция МУВ. Добре дошли, заповядайте. Представете ни оценката. Благодаря ви. Добър ден на всички. Както казахте, ще ви представя доклада на комисията, публикуван тази година през март във връзка с прилагането на изпълнението на схемите за зареждане. Тази схема е част от една единна европейска инициатива, която бе лансирана 2000-та година. Целта е да имаме инструмент за оценка. Това е част от втория законодателен пакет. Целта на схемата е да се справим с предизвикателствата в областта на въздушното управление да се разгледа също ефективността на разходите и да се защитят интересите на пътниците и ползвателите. Тази схема действа вече от няколко години, от 2011 година по-конкретно. Комисията направи оценка на последствията от схемата – в рамките на един 3 годишен период, т.е. от 2012 до 2014 година. След това имаше и втори референтен период. Обикновено референтният период е от 3 години. Какъв е метода, който използваме? Той е приобщаващ Спазваме принципа за по-добро законотворчество. Нужната и е развойна дейност в случая бе подкрепена от процедурата на допитване. Виждате тук на слайда резултата от проучването, проведено от външна компания. Всички заинтересовани страни спомениха Бях, допитахме се до всички заинтересовани страни във връзка с единното европейско небе. Резултата от проучването показва, че схемата за резултатите се одобряват заинтересованите страни в голяма степен. Може би набързо да видим резултатите в всяко едно отношение по отношение на безопасността можем да кажем, че нивото на сигурност е запазено, дори известно подобрено. Имаме един конкретен индикатор в това отношение. Много ефективна е системата за управление в това отношение. На следващо място по отношение на капацитета – дори и да не бяха изпълнени цяло целите в областта на капацитета, а тя беше 0,6 минути закъснение на полет. От този слайд виждате, че а, стигнахме рекордни стойности за периода 2012-2014 година. Това е най-низкото ниво на закъснения от а, пускането на инициативата Единно европейско небе. На следващия слайд ще видите стойности за периода до 2015 година. Ще видите, че 2015 година се наблюдава увеличаване на закъсненията, което е свързано с увеличаването на интензивността на трафика. На следващо място, по отношение на околната среда, има индикатор, който прави оценка на ефективността на съкръщаването на маршрута. Имаме намаление от 5,15% 2012 година до 4,84% през 2015 година. Тъй в това отношение можем да установим положителна тенденция. На следващо място ефективното разходване на средствата. Цената на въздушното управление е изразена в реална стойност. Виждате, тук имаме разбивки, но като цяло реалната цена намалява от 59 евро на полет от 2012 година до 54 на полет през 2015 година. Та по отношение на ефективността на разходите, според мен Според мен имаме добра тенденция в това отношение, като добрата тенденция не трябва да се присъжда само на двете схеми, но тя се дължи също така и на други аспекти. следващия слайд виждаме, че един от ефектите на схемите за същия този период се дължи на решение за отлагане на разходите, което е отразено тук на слайда. Имаше проучването доказва, че схемите могат да поемат тежестта на цялата система. В заключение, с оглед на сега действащия период, който е вторият, за който ще направим оценка, можем да кажем, че не винаги всички потребители са напълно удовлетворени от резултата, защото те казват, че печалбите от ефективното разходване на средствата не са достатъчни че можем да работим допълнително по отношение на ефективното разходване на средствата. На следващо място увеличава се въздушния трафик, което поставя под напрежение системата. С увеличаването на трафика се увеличават и закъсненията. Трябва да се инвестира в набирането на нови яви от диспетчери. Трябва да има повече гъвкавост по отношение на на използването на сега съществуващия капацитет. В отношение на следващия референтен период, работим и за периода с начало 2020 годината. Тогава ще вземем предвид и препоръките на Европейската сметна палата. Ще трябва да подобрим синергията на тази схема оперативната и част, и методологичната и такава. В рамките на проекта Сезар също трябва да се работи в това отношение. Имаме нужда от финансов доклад, за да разберем по-добре как се разходват средствата и как се отразява това на а, системата. Искаме да има и единен надзорен орган който да бъде отговорен за прилагането на схемата. Трябва да се преразгледат и някои от показателите. Някои от тях ще бъдат подобрени, ще бъдат въведени нови. Опитваме се да упростим системата, за да намалим и административните разходи по нея. Всичко това се прави в момента на съответния форум, държавите членки, комисията по въпросите на Единото европейско небе. Имахме дискусия миналата седмица, ще има следваща през юни. Целта ни е да излезем с положително становище, което да се подкрепи от държавите членки. Паралелно с това Искаме да започнем дискусия за целите за следващия референтен период, който започва 2020 година и тогава ще привлечем също заинтересованите страни и се надяваме да имаме решение преди края на годината за да може схемата да продължи да се прилага, тъй като, както вече казах, тя е успешна. Ще спра до тук, за да отговоря на евентуалните ви въпроси по тази инициатива. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Госпожа Клун има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на комисията за презентацията. Обърнали сме поглед към бъдещето. Ще трябва да положим усилия, за да може да подобрим оценката на резултатите и схемите за и схемите за разходите. Да помислим за стимулите. и за проекта Сезар, как би могло да се приложи. Съвместните предприятия също. Схемата за резултатите и тази за ефективността не винаги подкрепят е основната идея за въздушното управление. Затова смятам, че трябва да има отделни стимули за Сезар. Благодаря. Госпожа Грапини. Comisia și vreau să pun câteva întrebări. Благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушах думите на комисията. Ясно е, че има подобрение. Опитаха ли сте се да направите оценка за периода 2012-2015 година? Представихте ни някои данни. В отношение на данните от оператори, тези, които използват въздушното пространство. Добре, но помислили сте да се допитате до потребителите. Аз летях през целия този период и не съм усетила никакво подобрение. но по отношение на закъсненията усетих разликата. На следващо място. Закъсненията, за които говорихте. Опитали ли сте се да установите каква е причината за тези закъснения или сте гледали на закъсненията като цяло? Ние, потребителите, проявяваме интерес към сигурността и към това самолетите да пристигат на време. Аз съм член също и на комисията ИМКО и за това бих искала да получа отговор на въпросите си. Благодаря, госпожа Аюто. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на Европейската комисия за това, че ни изложи позицията си за програмата за този референтен период. Тази програма е изключително важна, имайки предвид перспективите пред един от европейско небе. От първия референтен период стана ясно, че е трудно да се правят каквито и да било сравнения. За втория референтен период обаче всичко се променя, защото вече имаме база за сравнение. Струва ми се, че поставените цели са много амбициозни и може би не отговарят на действителността на решенията, които може би са политически, които са взети в това отношение. Т.е. тук не се базираме на конкретни факти. Може би е добре да възприеме малко по-реалистичен подход по отношение на капацитета и по отношение на економическите последствия. Няколко въпроса бих искала да задам на комисията. Как тълкувате резултатите с оглед на следващия трети референтен период? Смятате ли, че трябва да се отчетат и двата референтни периода, първи и втория, или по-скоро трябва да се съсредоточим върху втория референтен период? Не смятате ли, че е възможно да поставим под съмнение целите, имайки предвид, че периода на анализ е много малък? А освен това, между държавите членки има големи различия. На следващо място, относно връзката разход, ефективност и капацитет. Установяваме, че акцента се поставя върху намаляването на разходите, което е основателно, но това намаляване на разходите не трябва да се отразява отрицателно на сигурността. Тук сме в економическа опитваме се да спестим средства, но спестяването на средства не е съвместимо с намаляване на сигурността. Благодаря. Госпожо Фостър, не ви видях да вдигате ръка, затова ще ще ви дам думата едва сега. Заповядайте. Добре, това не е краят на света, госпожо председател. Бих искала да благодаря за тази презентация. Тази оценка е от гледна точка на Европейския съюз но тук не ни се дава информация относно резултатите, относно представенето на отделните държави членки в това отношение. Аз съм бивш докладчик по Единото европейско небе и винаги съм била привърженик на Единото европейско небе. Но ако вземем обективните причини за закъсненията, като например метеорологичните а, условия и така нататък. Един от най-големите проблеми, на които се натъкваме, а, са стачките. И това вече е отговорност на държавите членки. Ние правим всичко, което можем с технологиите, с всички други средства, с които разполагаме, но се оказваме в положение, в което една или две държави членки предизвикват смущения в въздушния трафик и това се отразява и на останалите държави членки. Отразява се и на потребителите. Прави бяхте да споменете и потребителите, пътниците. Доста сложен е въпросът, действително, защото не всеки от нас може да знае какво се случва в другите държави членки. Но едно е видно, нещата не се подобряват. Бих искала да попитам държавите членки и комисията, които участват в единто европейско небе. Те също носят отговорност, но понякога я избягват. Не казвам, че хората, които отиват на работа, не се съгласяват с правото си на стачка. Аз подкрепям идеята за правото на стачка, но нещата вече стават спеш, смешни и последствията за пътниците вече са неприемливи. Ако искаме да имаме сериозен напредък в това отношение. Всеки ще трябва да поеме своята част от отговорността. Ако искаме единото европейско небе да работи ефективно и да е в полза за всички. Благодаря. Благодаря, госпожо Фостер, господин Вандер Бинтур. Благодаря, госпожо председател. Един простичък въпрос. В един момент от презентацията си вие казахте, че 8 държави членки инвестират по-малко от 50% за, за първия референтен период от 2012 до 2014 година. Въпросът ми е какви са прогнозите ви за настоящия референтен период? Втория, който още тече. Отново ли ще имаме 8 държави членки или повече? и какво ще направите в това отношение. В документ, който сте ни изпратили, се казва, че потребителите смятат, че целите не са изпълнени. Защото доставчиците на въздушни услуги не са били поставени под съответния натиск. Какви са заключенията ви? Смятате ли, че в рамките на втория референтен период отново няма да получим необходимия резултат? Благодаря ви, господин Кор. Благодаря. Благодаря и на комисията за работата й. Аз не виждам нещата така положително. От двустранни разговори разбрах, че има разнобой и няма сътрудничество между ЕАЗа, Евроконтрол и националните органи тук трябва да има по-добро сътрудничество. Мерси буку, месье Кор. Благодаря, господин Кор. Кратък въпрос. По време на преговорите за регламента за единното европейско небе, забелязахме потенциална възможност за намаляване на потреблението на керосин с поне 10%. Бих искала да разбера дали Европейската комисия разполага с актуална информация в това отношение. По отношение на енергийното потребление и на околната среда. Господин Кастелет, имате думата, за да отговорите на въпросите. Позакъсняваме така, че имате ограничено време. Благодаря ви Тук сме включили не само фазата на научния развой развойна дейност в рамките на съвместните предприятия, но и 2015 година започнахме, навлязохме в фазата на прилагане. Имаме стимули, включително и финансови, които идват от инструмента за свързване на Европа. Целта е да се постигне бързо прилагане на решението, което намерихме в рамките на проекта Сезар и да направим така, че тези решения да се прилагат еднакво. Когато някой се занимава с въздушно управление, той трябва да е сигурен, че има синхрон в оперативно отношение. Не може различните държави членки да действат различно. Затова насочихме усилията си към стимулите в рамките на Сезар. На въпроса за потребителите. Ние не се допитваме до потребителите. Тези данни се отнасят само относно управлението на въздушния трафик. Тук откриваме само част от причините за закъсненията. Но има много закъснения, които се дължат на въздушните компании, на летищата. Тези закъснения не са включени в проучването. През май месец, например, всички ние се сблъскахме с закъснения във въздушния транспорт – и тези закъснения се дължаха не само на метеорологичните условия, те се дължаха и на многобройните стачки и протести. Това се отразява на управлението на въздушния трафик. В някои държави членки има недостатъчен капацитет и това се дължи на недостатъчния брой диспетчери тези държави не разполагат с достатъчно авиодиспетчери, за да могат да осигурят безопасно въздухоплаване. По отношение на следващия референтен период – все още не разполагаме с информация, за да имаме цялостна представа за нещата. Казахте, че сме амбициозни по политическа причина, но по този начин се опитваме да отговорим на последващото увеличаване на въздушния трафик. Малко са инициативите, международните инициативи. В момента водим, изготвяме проучване, което ще бъде представено на Европейския парламент преди края на годината, като целта е да покажем че ако има координация, може да се увеличи капацитета. Разбира се, сигурността е много важен въпрос. Никой не поставя под въпрос сигурността. Управлението на въздушния трафик осигурява тази сигурност. С това компромис няма. Въпросът е свързан основно с връзката между капацитета и разходоефективността. Доколко можем да инвестираме в нов капацитет, в нови авиодиспетчери, в нова система и да помислим дали тези разходи са оправдани. Т.е. трябва по-добре да мислим връзката между капацитет и разходоефективност. По отношение на стачките – Стачките се провеждат основно в няколко държави в Европа. Миналата година Европейската комисия публикува съобщение за свързаната авиация и към това съобщение публикувахме работен документ на службите на Европейската комисия и в него разгледахме непрекъснатостта на въздушното управление на трафика. Целта беше да се смекчат последствията от стачните действия. Госпожа Фостер каза, че ще са необходими съвместни усилия. Виждаме днес, че неуспехът се дължи на различни причини, включително и на липсата на политическа подкрепа. Ако няма силна политическа подкрепа от страна на европейските на държавите членки няма да постигнем целите, които се поставихме по отношение на единто европейско небе преди 15 години. А относно следващия референтен период, нещата не са много обещаващи, въздушният трафик ще се увеличава, закъсненията също най-вероятно. Сега юни започва летния сезон и ще видим какво ще се случи тогава. Но комисията очаква пътниците да се натъкнат на повече закъснение заради а, сегашното положение по отношение на управлението на въздушния трафик. Така че трябва да бъдем малко по-гъвкави, когато разглеждаме капацитета. И накрая, последствията върху околната среда. Преглеждаме в момента възможността да предвидим най-добрите маршрути, най-преките маршрути, маршрути, които имат най-нисък въглероден отпечатък – Имаме обаче затруднения в това отношение, защото самолетите обикновено избират най-удобния маршрут. Самолетите избират най-удобните маршрути с най-низко потребление на керосин, като не винаги вземат предвид последствията върху околната среда. Благодаря ви за коментарите те наистина ще ни бъдат от полза в следващия месец и по време на следващия референтен период. Благодаря, господин Кастелети. Натъжена съм. А, наистина съжалявам, че не, не е взет предвид околната среда. Да се надяваме, че за в бъдеще това ще стане. Благодаря ви за участието. Надявам се, че ще имаме и друга възможност отново да обсъдим проучването. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Няма нищо по точка разни, което означава, скъпи колеги, че ще, че ще се видим на следващото заседание 20 и 21 юни, сряда и четвъртък съответно в 9 часа. Това е края на заседанието на Комисията по транспорта, но сега ще има заседание при закрити врата, така че ще дам кратка пауза, за да може да се преустанови излъчването в интернет и за да може гостите ни да напуснат залата. Ще продължим работата си след 10 минути. 3 минути, казват ми. 5. Добре. Компромис 5 минути. Да може да си вземете по кафе.